I would like to start the... Колеги, искам да започнем заседанието на комисията, въпреки че има много малко колеги в залата. Въпреки това, тези, които сте тук, моля, вземете местата и да започваме. Виждали сте дневния ред, така че приемам, че го одобрявате. От септември и октомври протоколите са били разпространени. Ако не възразявате, тях също биха могли да ги приемем. Също така искам да ви информирам, че гласуването по доклада за Frontex, което ще бъде, който ще бъде прият заедно от Либе и Пети, ще се случи, на, се случи в понеделник на 16 има 195 изменения, така че гласуването ще е доста дълго. Ние също така имаме и съвместен семинар с тях от 3 до 6 след обяд. След обяд и програмата скоро ще я получите. По точка разни някой би изискал да включи нещо. Не, в такъв случай като информация ще ви запозная с това, което се случи по време на Зелената седмица на посещението с цел установяване на фактите в Обединеното кралство. Първо искам да благодаря на секретарята и на Клер, която за съжаление не е в залата, но предайте и моля, че тя се справи невероятно по отношение на подготовката на посещението и самото посещение беше доста ползотворно. Аз бях председател и доклада скоро ще ви бъде предоставен. Бяхме 8 човека. Както знаете, идеята беше не да се срещнем с вносителите на петиция, а с различни заинтересовани страни във връзка с установяване без съгласие на родителя и злоупотреби при приемни родители, което също се случва предаването на приемни родители без съгласието на родителите. Повече от 5000 деца миналата година в Обединеното кралство са били дадени за осиновяване. Само Обединеното кралство някои други страни разрешават осиновяване без съгласие на родителя. Отидохме да проучим какви са причините за това високо ниво на осиновяване. Кратко беше нашето посещение, но успяхме да видим много експерти, които споделиха с нас своя опит. Срещнахме се с журналисти, с социални работници, с представители на асоциации, които предоставят безплатна психологическа и друга помощ на родителите срещнахме се с представители на полицейските служби, дори с представители на Скотланд Ярд. Срещнахме с председателя на семейния съд в Обединеното кралство Уелс, който наистина има съвсем различен подход от своя предшественик. Срещахме се с представители на българските и латвийските постоянни представители там и се срещнахме с един настоящ на парламента, който се занимава активно с това да лобира за запазване на семейството като единица, а не разделението им видяхме, че има напълно несъвместими позиции, но благодарение на всичко, което видяхме, вече по-ясно разбираме какъв интерес движи този въпрос и какви са предизвикателствата, пред които са изправени всички заинтересовани страни. Вярвам, че ще можем да извадим определени заключения в работния документ, който ще се появи след това посещение и в заключение бих казала, че посещението беше полезно. Интересно за всички нас. Това беше първата такава визита и с това постави своят стандарт по отношение на качество, ефективност, ниво на посещаемост и логистика. Сега Клер вече е в залата. Искам да ти благодаря за страхотната работа, която свърши заедно с другите колеги, така че очаквам с нетърпение да получим работния документ. Нека да преминем към точка 7. Това е работната група за децата, която на 19 октомври се срещна за пръв път. Ще помоля Леонора Еви, като председател на групата, да ни запознае с това, което се случи. Благодаря, госпожо председател. Както казахте, наистина първото ни заседание беше на 19 октомври понеделник. Обсъдихме как възнамеряваме да организираме работата, обсъдихме въпроса с устния въпрос от НП за интереса на децата, както и защита на децата от страна на Европейската комисия. Затова също чухме презентация. За сега сме решили да се фокусираме върху четири основни теми. Международното отвличане на деца, след това услугите в Германия, след това осиновяване без съгласие на родителя в Обединеното кралство. След визитата, която се проведе от седмица, получихме много информация. След това откраднатите бебета в Испания и разбира се, всякакви нови теми могат да бъдат добавени по време на годината. Работната група ще се среща пет пъти през 2016 година. Януари, април, юни, септември и декември. И се опитваме на всяко наше заседание да организираме заседание, да организираме посещение на външен експерт. Всичките неща ще бъдат описани в доклади. Във връзка с устния въпрос за най-добрия интерес на децата в Европа. В момента експертите работят върху текста. Следващия вторник ще се срещнем, за да обсъдим предложението, което ще обсъдим с координаторите от Юри. И финалният вариант на документа ще бъде представен тук в групата през декември. Двама служители на Eurojust дойдоха, за да ни обяснят правната основа, върху която трябва да работим, именно регламента Брюксел 2. И ние разказаха малко повече за правната рамка, която трябва да ползваме Следващото работно заседание ще бъде през месец януари и съвсем скоро ще излезем с подробен дневен ред за него. Ако има някакви въпроси, аз съм на ваше разположение. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Мисля, че сега искам да дам думата на колеги, които може би имат въпроси към вас или пък имат някакъв общ коментар. Татьяна Жданока и след това Питър. Благодаря. Наистина се радвам, че има такава работна група и желая всичко най-добро на Елеонора, успех като председател. За съжаление нямах възможност да присъствам лично. Моя асистент беше на предишното заседание и поради това моето предложение по една от темите – трябва да представя пред цялата комисия по петициите. Става въпрос за северните държави. Петициите там в Дания, Швеция и Норвегия. Има Има голяма подкрепа от страна на голяма неправителствена организация по отношение на случаите с деца. И наистина ми се ще да намерим място за това в дневния ред на следващите заседания през следващата година, може би още през февруари, за да можем да включим и тези петиции, те да бъдат разгледани като част от дневния ред. Наистина много се надявам, че ще можем да се справим и успешно с тях. Ja, vielen Dank, Frau ich äh, möchte der Arbeitsgruppe. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да пожелая всичко най-добро на работната група. Задачата им е много важна. Мисля, че е чудесно, това, че групата вече е създала своя план за първи доклад. Защото има поне два големи проблема в комисията по петициите. Първо, работим по теми, които се развиват с течение на времето и е много трудно да установим къде има компетенции на европейско ниво и къде нямаме такива компетенции. В случаите, в които отговорността е наша, то ние трябва да натиснем нещата, за да се появят необходимите изменения. Трябва да повлияем на работата в парламента. Има нещо второ, което ми направи впечатление в Лондон. Има една сива област – понякога национална компетенция, понякога е компетенция на ниво Европейски съюз, но когато говорим за човешки същества, винаги нещата попадат в сивата зона. И трябва да намерим начин, по който да работим с хората, да правим изказвания, като сме последователни и ясни, без да обиждаме никой. Като погледнем дискусиите в Лондон можем да видим, че понякога гледните точки се различаваха коренно, но все пак успяхме да свършим своята работа и да видим кой е отговорен, да определим точния тон и стил на комуникация. И разбира се, това може да доведе до промени в държавите членки. Леонора, искаш ли да коментираш в заключение? Да, благодаря, госпожо председател. Искам само да благодаря на колегите за пожеланията, за добро сътрудничество и добра работа. Сигурна съм, че ще се справим с тази тема, която е наистина много деликатна и чувствителна, по най-добрия възможен начин. Мисля, че вече предприехме правилната стъпка напред и ще продължим да се движим по същия начин. Благодаря. Председателката благодаря ти за това, че се съгласи да председателстваш комисията. Мисля, че всички трябва да се гордеем с това, че успяхме да създадем такава работна група и очакваме с нетърпение да видим вашите заключения и съвети за това как да се справяме с деликатни и трудни петиции, които идват при нас. Нека стигнем до точка 8. Петиция 0884 от 2014 от Сара Лафуенте Ернандес с 5 подписани лица във връзка с нарушения на свободното настаняване и движение на територията на държавите членки от страна на белгийското правителство. Вносителката на петицията е тук и искам да й дам думата за изказване по-дълго от 5 минути. Заповядайте. Да Благодаря. Добро утро. От името на мен като вноста на петицията и подписалите искам да благодаря на членовете на комисията в парламента, които позволиха тази петиция да бъде допусната и които ми позволиха да я представя днес тук пред вас. Мисля, че всички ние знаем какъв е контекстът на петицията. Имаше репортажи в медиите за това, че са експулсирани 2712 граждани общо от Белгия. Аз съм набелязала основните проблемни неща по отношение на белгийските практики и съответната директива 2438 за правата на гражданите за настаняване и в нея са, раз... в нея са разписани определени ограничения, но белгийските правила са по-строги от това, което е разписано в директивата. Наши проучвания показват, че в Белгия има система, с помощта на която се сравнява данни е, между местните правителства и Министерство на вътрешните работи и има един систематичен силен контрол върху чужди граждани на Европейския съюз, които искат да се установят в Белгия. Това противоречи на директивата и такива такива заповеди за експулсация са забранени според директивата. Тази практика също така нарушава равнопоставеното третиране на европейските граждани в Белгия, защото се упражнява контрол още от момента, в който те самите се регистрират в Белгия. А такъв контрол не се прилага по отношение на белгийските граждани. Така че тук има ограничение по отношение на равнопоставеното третиране има и нарушаване на правата за защита на данните и лична неприкосновенност, тъй като тези частни данни са събрани от местните центрове. Те се дават тогава, когато се търсят социални осигуровки или ползи, но всъщност информацията се използва за експулсиране на лицата. Има и много други проблеми, защото решенията по отношение на експулсирането и заличаване на чужди лица от Европейския съюз от регистрите се прави без тези лица да бъдат потъсни за консултация. Освен това се нарушава и хартата на основните права. Ние се притесняваме за това дали наистина има основание за тези действия. Не смятаме, че белгийците са разписали правилно тези критерии в своето законодателство и се взима решение случай по случай. Това означава, че решенията са много субективни и хората наистина не могат да знаят какво биха могли да очакват за себе си. Освен това, за да приключа, искам да кажа, че продължавам да вярвам, че тези решения за експулсация и това да не се позволява на чужди граждани да се регистрират са непропорционални решения. В отговора си Европейската комисия се опитва да намали важността на този аргумент, но не може да се обясни какви биха могли да бъдат последиците за един граждан, ако бъде изтрит от системата. Това води до последствия за личния живот на този гражданин и ситуацията за него в Белгия се влушава. Освен това, самата директива, според нас, нарушава един основен стълб на европейското законодателство, именно основните права на европейските граждани и принципа на равнопоставеност и недискриминация въз основа на националност тъй като в директивата се позволява една цяла категория европейски граждани да бъдат изключени от правото на свободно движение и то заради економическите и социалните обстоятелства. Виждаме, че има проблем с директивата и виждаме какво се случва. Появява се много рестриктивно законодателство и има проблеми в няколко държави членки. Това мисля, че трябва сериозно да притесни европейските институции. Институциите носят отговорност до голяма степен за тази ситуация, защото те непрекъснато говорят за свободно движение, мобилност между различните държави членки, а сега с появата на економическата криза и последиците от нея е време европейските институции да покажат дали наистина все още вярват в архитектурата на Европейския съюз или смятат, че нещата трябва да са егалитарни. Тази ситуация трябва да бъде разрешена, ако искаме да продължим да градим Европейския съюз, защото сега създаваме е, втора класа, по-ниска класа европейски граждани, които са обект на социално изключване. Благодаря. Представителя на комисията не е тук. Това е странно. Има ли колега на Каролин Луп или на Подромус Мавридис? Продромус Мавридис? Добре дошъл, имате думата. And now, Лу. Госпожа Лу междувременно също пристигна. Вие можете решите помежду си кой ще изрази становището на Европейската комисия. I feel a bit sorry for you. Take your time and... Съжалявам малко за вас. Поймете си дъх. Съжалявам, госпожо председател. Ще говоря на френски, за да отговоря на тази петиция, която се отнася до Белгия. Успорва се решението на белгийските власти да не допуснат постоянно превиваване на редица европейски граждани на територията на Белгия. 2712 души. Председателката прекъсва. Извинете. Искам да помоля техниците да имат предвид, че липсва преговор, превод на испански. Сега всичко наред ли е? Съжалявам, че трябваше да ви прекъсна, но е важно да се получи вярната информация. Може да започнете от самото начало. Повтарям, петицията успорва решението на белгийските власти, които отказват право на постоянно пребиваване на европейски граждани. През януари 2014 редица мидии предоставяха информация, че службата за чужденците в Белгия е наредила на 2712 души да напуснат нейната е, територия. Европейското право трябва да бъде приложено. Беше засегнато това право. 21 член от договора за функционирането на Европейския съюз, който гарантира на всички граждани на съюза правото на свободно движение и да пребивават свободно на територията на която и да е държава членка. В този член се прецизира също, че това право се прилага при резерва при взети решения относно прилагането на тази разпоредба от договора, т.е. предвиждат се някои ограничения. Директива 2004-38 осигурява свободното движение на пребиваване на територията на държави членки. След три месеца няма условия В рамките на 3 месеца всеки може да пребивава свободно на територията. След това, след тези 3 месеца, може да продължи да пребивава на територията, ако работи или търси работа, или ако има пълно здравно покритие, пълна здравка за страховка. Гражданите на Съюза, членовете на техните семейства могат да пребивават на друга територията на друга страна, ако не са тежест за социалната система на приемащата държава. Ако държави, гражданите не изпълняват тези условия, предвидени в директивата, държавите членки могат, това не е задължение, но могат да констатират, че има липса на право на пребиваване е, и за това да поискат е, е, съответните лица да напуснат територията. Такъв е случая с издадените заповеди за напускане на територията на Белгия. Решенията трябва да се вземат при спазване на процедурните норми, които са предвидени в директивата. Ще се спра, до тук. Искам само да кажа, че от 2014, от пролета на 2014 година, комисията е в контакт с бългийските власти, за да обсъди положението, въпреки че европейското право позволява априори една държава членка да прекрати правото на пребиваване. Системата, каквато е в Белгия, поставя доста въпросителни. Белгия, Белгия има система за автоматичен обмен на, на информация между социалните служби а, и а, службата а, за чужденците. И когато един европейски гражданин се е ползвал определено време от социална помощ, се изпращат неговите данни в службата за чужденците, които правят проверка дали този европейски гражданин, продължава да изпълнява условията, които му дават право на пребиваване. Разговорите с белгийските власти доведоха до изясняване на някои въпроси. и че в някои случаи договора за работа не се признава от, европейс... от белгийските власти и се нарежда на съответното лице да напусне територията. Но а, лица, които имат подобни договори за наймани на работа има право да останат на територията на Белгия. Административното прилагане на процедурата относно правото на пребиваване и процедурата за напускане на съответната територия на лица, които нямат работа, които обаче са работили преди да станат безработни на територията на Белгия беше изяснена важен елемент, а именно информацията, която се предоставя на европейските граждани и възможността те да бъдат изслушвани, да могат да отговорят на аргументацията, представена от Белгийската администрация относно правото на пребиваване и задължението на спуснат територията на страната. Съвсем наскоро беше разгледан такъв предюдициален въпрос от Съда на Европейския съюз, за да се установи дали се прилага член 41 от Картата за основните права от страна на държавите членки. Този член предвижда добро администриране и тук са свързани лицата на всички лица, които трябва да могат да бъдат изслушани в случай, че се вземе решение, което би било в техен ущърп в случай на пускането на територия на страната. Също право на достъп на всички лица до досието, което се отнася до тях, при спазване на професионалната тайна тези права предвиждат задължение от администрацията да изпълни подобни а, решения. Интерпретацията на съда на Европейския съюз а, е изключително важна за продължаване на дискусиите с белгийските власти и комисията се съобразява с това тълкование на съда. Този въпрос беше представен в съда малко преди лятото и трябва да изчакаме около година преди съда да се произнесе. Но това е важно, за да може да се защити правото на свободно движение на европейските граждани. Комисията продължава контактите си с бългийските власти, за да може изцяло да се приложи директивата от 2008 за свободното движение. Благодаря ви за вниманието. Председателката, благодаря. Благодаря за цялостния ви доклад, въпреки че бяхте подложена на стрес при влизането в залата. И така давам въпрос, възможност на колегите да зададат въпроси или да направят коментари. Първо госпожа Валина. Благодаря, госпожо председател. Ние изцяло подкрепяме тази петиция, тъй като разбираме, че има нарушение на директивата, Защо считаме, че това е така? Има системен контрол на условията на пребиваване, няма равно третиране между тези, които пребивават на територията на Белгия и белгийските граждани когато един човек загуби е, своята работа или възникнат други основания. Има дискриминация по отношение на економическите изисквания. Тук изискванията също са различни за чужденците е, и за белгийските граждани. Има няколко члена от е, от Хартата за основните права, като член 15.2, което е свързано с правото да се търси работа, в която е държа на Европейския съюз. В държави от южната част на Европа има висока безработица, което накара много млади хора да напускат страните. Около 50% е младежката безработица в Испания. Хората искат да намерят работа, която не е достъпна за тях в собствената им страна но са изправени пред економически пречки в другите европейски държави и това е пряко нарушаване на картата на основните права. За какво служи Европейския съюз, ако на хората хората се ценят по това колко пари имат в банковите си сметки. Нарушава също договор, договора за функциониране на Европейския съюз, точка 9, която не допуска дискриминация между гражданите на Европейския съюз. Радвам се, че има диалог с белгийските власти, както каза представители на Европейската комисия. Но трябва ли да изчакаме до 2017, за да се намери решение какво ще стане с засегнатите лица, те ще бъдат ли изгонени от територията на страната или ще бъдат в безтегловност през цялото това, положе... това време? Европейския съюз трябва да отстоява основните принципи, върху, почи... върху които почива съюза. Кризата се използва за прояви на расизъм, дискриминация, по економически съображения. И това превръща Европа в нещо, което не можем да познаем. Това е сериозен проблем. Затова призоваваме да бъде зададен въпрос в пленарна зала с гласуването на резолюция. Ние искаме също комисията да отговори, искаме дебат в пленарна зала, искаме комисаря да ни каже какво мисли комисията по въпроса, какво ще направи за това, как ще разреши проблемите на тези хора. Ние не можем да допуснем подобна економическа дискриминация да продължава. Имаме свободно движение на стоки, искаме да се запази свободното движение на хора в Европейския съюз. Благодаря. Няма други желаящи да се изкажат. Има ли някой друг, който би искал да вземе отношение? Не такъв случай давам думата отново на вносителя на Сара Лафуенте Ернандес. Muchas gracias. Благодаря много. Жалко е, че представителят на Европейската комисия не беше тук, за да чуе моето въведение. Действително е жалко от моя гледна точка. Също съжалявам, че нямаше повече коментари от членовете на Европейския парламент по един толкова чувствителен въпрос, който има пряко отражение върху гражданите на Европейския съюз. За страните от южната част на континента, както и от източноевропейските държави, които също са засегнати и съжалявам, че няма по-оживен дебат по този въпрос в тази парламентарна комисия. Искам да благодаря на депутата, който се отзова и отговори. Ние бихме искали тази комисия да продължи да обсъжда въпроса. Не зная каква процедура би била най-удачна, дали задаването на въпрос, за да се обсъди въпроса в пленарна зала за да може този въпрос сериозно да бъде разгледан и Европейския парламент да се произнесе в защита на гражданите на Европейския съюз, тъй като това е нещо, което може да засегне всички граждани на съюза. Комисията посочи, че предстои решение на Съда на Европейския съюз отново относно това дали хартата се отнася за националните администрации, но ще отнеме цяла година вземането на решението. Читам, че това решение трябва да се вземе незабавно, защото хиляди европейски граждани в цяла Европа са засегнати и това засяга и а, образа на Европа. Председателката, благодаря. Бих искала да кажа, че представителя на комисията е готов да разговаря незабавно с вас след това. Мисля, че прекият диалог между вас ще е още по-полезен за вас по съществото на този въпрос. Госпожи, господин Марта, имате думата. Искам да реагирам на това, което беше казано. Обикновено не участвам в дебат, в който не съм, на който не съм присъствал, но въпросът е изключително важен и чувствителен от това, което онова, което чета, показва без съмнение, че държава членка – спира свободното движение на хората. Ето защо смятам, че социална Европа, Европа на социалното движение трябва да бъдат реалност, а не просто пожелания. Това е което исках да кажа. Изведнъж всички иска думата, госпожа Еви и вече не приемам заявки. И аз искам да подкрепя тази петиция, защото ми се струва невероятно, както беше напомнено от колегата Мартен, че Европа основа, е основана на свободното движение на стоки, за съжаление хората в своето ежедневие се натъкват на пречки хората и техните права. Аз мятам, че по тази петиция трябва има нужда от повече яснота и тя трябва да остане отворена и тази комисия трябва да й даде пълна подкрепа. Председателката, благодаря. Мисля, че всички мислим по един и същи начин. Разбира се, петицията ще остане отворена. Ще изпратим писмо на белгийските власти и ще искаме по-подробна информация, като запишем това, което е казано от колегите по член 9, член 21, е, гаранция за свободно движение, право на предиваване в Европейския съюз. И също така бих искала да помоля белгийските власти да ни кажат какви процедурни гаранции ще осигурят като правото да бъдеш слушаш, да, правото да бъдеш слушан и правото да се представят аргументи преди да е, изгоне човек от е, своята територия предложението на госпожа Валина за устен въпрос и резолюция. Както знаем, това трябва да бъде включено в дневния ред за предстоящото заседание на координаторите. Отбелязваме и ще процедираме в съответствие с правилата, но както беше казано от много колеги, правото на свободно движение за хората – е един от основните принципи на Европейския съюз, който не бива да се нарушава по никакъв начин. Аз мисля, че тук има консенсус. Привличам вниманието ви върху факта, че тази комисия, заедно с комисията Либе, поръчаха проучване за свободното движение – Проучването ще ни бъде представено през март 2016 година. Тъмън, тъкмо на време. От време на време виждаме как нещата се свързват и в крайна сметка получаваме една обща картина на ситуацията и сега ще, пак ще се обърна към вносителя на петицията и да изразя пълната ни подкрепа за вашата петиция. Ще продължим да работим през идните дни. Благодаря за това, че сте тук и благодаря за това, че бяхте толкова точна и прецизна в изложението. Сега предлагам да проведете своя диалог с представителя на Европейската комисия. Благодаря, че сте тук. Бъдете сигурна, че ние ще продължим работа. Благодаря ви много. И сега преминаваме към следващата точка. You know, today is a very lucky day. Днес много щастлив ден в тази парламентарна комисия. Приключихме с по-рано, което никога не се случва. Пауза от 10 минути. И в 11.30 искам да сте тук седнали, за да започнем съвместно с с Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, за да разгледаме съвместен доклад относно специалния доклад на Европейския омбудсман относно проверка по собствена инициатива. Okay, welcome back. I hope that it... Добре дошли отново. Надявам се, че кратката пауза е била приятна и плодотворна. Приветствам с добре дошла Кинга Гал и всички член, останали членове на Либе. Добре дошли на двете комисии на това второ съвместно заседание, посветено на специалния доклад на омбудсмана за Frontex. Целта е да разгледаме всички изменения, които получихме. Общият им брой е 199 и веднага след това заседание докладчите в Сянка заедно с докладчите ще проведят заседание за евентуални компромиси. И така, и двете комисии се договориха за английска, но измененията внесени на езици различни от английски език преди срокът вчера бяха преведени и представени вчера след обяд. Те са включени в консолидирания документ, който беше раздаден вчера вечерта. И така, искам да дам думата на съпредседателката Кинга Гал от Либе и след това на докладчиците и след това на докладчиците в Сянка и всички, които проявяват интерес към темата. Кинга, заповядай. Сесилия, uh, well, uh, just... Благодаря, Сесилия. Няколко крот кратки занимания. Имахме много плодотворна а, първа дискусия и двете страни подчертаха доброто взаимодействие и сътрудничество. Надявам се това ще продължи когато обсъдим измененията с оглед приемането на доклада в понеделник и така да преминем към докладчите, докладчите в сянка и вносителите на изменения. Благодаря. За мен като председател на комисията по петициите е чест да работя заедно с Либе. В края на краищата е, пети не е законодателна комисия. Е, и ние трябва да се обърнем към тях, е, за да спомогнем нещата да тръгнат напред. Сега давам думата на Роберта Мецола. Благодаря, Сесилия. Благодаря на всички колеги за големия интерес, който проявихте. Мога да ви уверя, че заедно с колегите си сътрудничихме много добре. Положихме максимални усилия да включим всички изменения в договорените компромиси. Вчера бяхме много положително изненадани от силния интерес към доклада. Мога да кажа, че получихме около 200 изменения от депутати, представляващи всички политически групи. И тъй като поискахме и вие приехте измененията на английски, Ска Келер ще се занимае по-подробно с спецификата на измененията. Това беше като встъпление. Получихме изменения, в които се говори позитивно за Фронтекс и работата му по опазване на основните права, в това число агенцията се съобрази с огромния брой препоръки на омбудсмана. Ние получихме е, изменения за прозрачност на е, оплакванията, споразуменията, свързани с трети страни и по-нататъчни пояснения, е, така че Фронтекс да постави на първо място отделните е, правата, когато става дума за отделни процедури за оплаквания. Службата за основни права трябва да разполага с необходимите бюджетни средства. Това е много важно. В противен случай Frontex няма да може да изпълни ефективно тази препоръка и най-сетне Получихме няколко изменения за различни уязвими групи. Особено внимание трябва да се обърне тук за защитата на лица като а, малолетни лица. Сега ще продължи СКА. Благодаря, казва председателката. Давам думата на СКА Келер, която е съпредседател. Благодаря за чудесното сътрудничество. Срока за внасяне на изменения беше вчера на обяд. Някои работиха много до късно вечерта, веднага след това заседание има заседание на докладците в Сянка. Надявам се всички да са там, за да можем да огледаме в дълбочина всички компромиси, които предлагаме. Мисля, че можем да отбележим напред по някакви въпроси, като сътрудничество с трети страни. Тук можем да сближим позициите. Сложната ситуация между Фронтекс от една страна и държавите членки, които изпращат своите служители, участващи в операциите, предлагаме е, и изменение за анонимните твърдения. Някои ги отхвърлят, други предлагат. Ще видим дали ще намерим общ път напред. Има много изменения относно езиците, които трябва да използваме за информацията. Надявам се предложения текст да е приемлив за всички. Също така, как да се идентифицират госслужителите. Сега да видим какви други компромиси мога да ви представя. Да, въпрос за сътрудничество между служителя по правата на човек, омбудсмана в държавата, членка и съответните власти, както и евентуалните действия, които Frontex може да предприема, когато и има сериозни и системни нарушения на правата на човека. След това въпросът за обезпечеността с човешки и финансови ресурси. Всички имаме обща цел и това са уязвимите групи и как да защитаваме хора срещу нарушения на правата, свързани с пола. Също така публичната информация, тук предлагаме компромис. И всъщност това са областите, в които търсим компромис. Ще проведем среща на докладчите в Сянка. Получихме 200 изменения. Нямаме много време за да постигнем съгласие, но благодаря за измененията. Благодаря за сътрудничество. Благодаря. Благодаря. Знам, че можем да сме сигурни, че измененията ще бъдат разгледани много внимателно, имайки предвид кои са докладчиците и докладчиците в сянка. Сега давам думата на докладчите в сянка. Госсио Мартен. Благодаря. Този доклад а, предизвика много изменения и въпроси. Целта е да се подобри функционирането на Frontex. Аз съм след е, сред тези, които внесаха изменения за защита на най-уязвимите, малолетните, бременните жени. Също така, е, анонимните сигнали са много е, важни. Разбирам, че е трудно за Frontex да приеме това, но трябва да има такава възможност по всички, по тези причини, които вече са изтъкнати. Искам така да спомене необходимостта от сътрудничество с Европейската служба за подкрепа на миграцията. Ето това е което имам да кажа. Иначе текстът е много балансиран. Той ще подобри правата на беженците и мигрантите. Благодаря. Господин Наги. Благодаря. Благодаря за свършената работа, благодаря за този добър документ, благодаря и за тези 200 изменения. Трябва да подчертаем, че е много важно да се създаде функциониращ механизъм за оплакване за беженците и мигрантите. За да има функциониращ механизъм, ние имаме нужда от финансиране и обезпеченост с персонала на Frontex. Не можем да забравяме, че имаме че не бива да създаваме неуправляема административна тежест, тъй като агенцията ще ще има доста работа в е, операции по отблъскване. Е, това ще доведе до много напрежения и имаме нужда от функциониращ механизъм, така че да позволява на агенцията да си върши работата, но и да има механизъм за е, подаване на сигнали и оплаквания. Получихме 16 изменения, не можем да ги разгледаме в тяхната цялост. Това, което ме притеснява всъщност е въпросът е, с, свързан с различната гледна точка. Имаме едни и същи е, ценности, но при изпълнението им като че ли има разлика при децата има проблеми в зависимост от това в коя държава са. Ето защо в работната група на докладчите в Сянка обсъдихме този въпрос, тъй като според нас той е изключително важен, особено що се отнася до децата и разбира се жените, госпожа Дали. Благодаря, искам да благодаря на докладчите в Сянка за свършната работа. Благодаря и на останалите колеги. Имаше много, много голям интерес и предложенията според нас като социалисти и демократи имат за цел да се защитят правата на уязвимите, както и репутацията на Европейската агенция. Ще се спра на две основни предложения, които внесах от името на моята група. Искам да ви ги, да ги представя на вашето внимание. Те са в следния дух. На първо място трябва да се предоставя информация за оплакванията, получени в Фронтекса и какво е било предприето след тези оплаквания. Това не е. Тук не става дума за посочване с пръста и с отправяне на обвинения, а да се види какви са слабостите и как да ги преодолеем. Трябва да се види как, какви, имало ли е истински нарушения и да се осигури обучение на служителите, за да подобрят поведението си. Трябва да използваме по-добре съществуващите инструменти за да се решава този системен въпрос. Заедно с представители от моята група внесахме изменения, които включват съществуващите агенции, като Агенцията по основни права и Европейската служба за подкрепа на, на миграцията на, на убежището. По този начин ще се гарантират основните права на всички лица с особен акцент върху уязвимите като непридружените малолетни лица. Това са два въпроса, предложени от мен и колеги по досието. Други са свързани с информация в контекста на засилващи са потоци. Бих и накрая искам да благодаря на колегите, докладчите в в Сянка и колегите от комисията Либе за тяхната подкрепа и интерес. Благодарност и останалата част от света. Елеонора Еви има думата. Благодаря. И аз искам да благодаря на докладчика. Трябва да подчертая някои от аспектите които фигурят нашите изменения. Първо, Frontex като европейска агенция трябва трябва да спазват хартата за основните права. Това въжи за всички, които работят във Frontex това е дължително е, за доверието в Европейския съюз. Искаме да спомедем и необходимостта от независим процес. И затова предлагаме група експерти, които да работят, да обработват независимо оплакванията. Знаем, че понякога има разлика между теорията и практиката. И всички искания, които се внесат, трябва да се трябва да се обработват по определен начин, без да влизаме в същината на сигналите. Що се отнася до служителите на Frontex или командированите национални служители, които са виновни, трябва да бъдат изключени от всички операции на Frontex. Друг въпрос, който включихме е възможността да се обжалва решение и също така сигнали да се представят и от трети лица, в това число НПО. И накрая ние сме съгласни с тези изменения, които са свързани с докладване на сигналите и оплакванията, за да се гарантира прозрачност и да се предоставят данни, които са необходими за статистически анализ на подадените сигнали. И последното е свързано с а, механизмът и степента, до която го опознават държавите членки. Благодаря. Благодаря. The floor is yours. Госпожа Конева, заповядайте. Европа и нейните лидери до голяма степен са виновни за трагедията в Средиземно море и Фронтекс е една от причините. Фронтекс е първата общо европейска ограда. Европа сега е пълна с огради по границите си. най-отчаяните беженци попадат в ръцете на трафикантите и Фронтекс носи отговорност за смъртта на стотици и хиляда и е проява на лицемерие да им се възлага защитата на мигрантите. Правото на мигрантите да подават оплакване – за неблагополучие могат да се упражняват само ако има независим механизъм за подаване на сигнали под егидата на ООН, ВКБОН или други организации на ООН. Мисля, че дължим на хората поне това в памет на хилядите, които загинаха в Лесбос вече няма къде да се погребват хора, няма къде да стъпиш. Гробищата са пълни, няма места за допълнителни гробове. И браконьерът, като че ли браконьерът се възлага задачата да пази дивеча. Анджелика Млинар има думата. Аз също искам отново да изразя своите благодарности на докладчика за вашата работа. Наистина нямах време да проверя всички изменения, тъй като те пристигнаха вчера вечерта, но със сигурност ще анализираме внимателно всички внесени изменения. Искам обаче да наблегна на няколко неща. Механизма трябва да е ясен и от двете страни. И за служителите на Frontex, и за възможните жертви. От текста трябва да стане ясно кой се очаква да използва механизма и как търсещите убежище и мигрантите, особено уязвимите групи жени, непридружени малолетни лица, често са обект на нарушаване на основните права по време на пътуване, но този механизъм не е правилната форма или правилният начин да се разгледат всички тези жалби. Това трябва да е ясно. Губи се време, ако жертвата да бъде насочена към компетентните органи. В повечето случаи трябва да се избегне вариант, в който да пристигат недопустими жалби. Ресурсите ни са ограничени, времето ни е ограничени, а новините от Унгария и Холандия непрекъснато ни напомнят, че ни трябва един ефективен механизъм, който да бъде създаден максимално бързо. Благодаря, казва председателката. Има ли някой друг, който би искал да се изкаже? В такъв случай давам думата на съдокладчите. Започвам с Тепска. Благодаря, няма много какво дълго да добавя. Сега вече трябва да намерим компромиси и да работим с измененията. Надявам се, че всичко ще е готово за заседанието на докладчите в сянка. Другия са докладчик. Благодаря на всички за добрата работа. Надявам се, че ще имаме най-широк консенсус, за да може всички да сме доволни от доклада. Председателката благодаря. В такъв случай можем да приключим темата. Следващото ни съвместно заседание ще е в понеделник, 6 часа. Чудесно. Не забравяйте тогава да вземете и картите си за гласуване. С това приключихме за днес. Благодаря много на всички и ще се видим отново през понеделник.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 euh, euh, dans une manière anonyme peuvent faire cela avec une organisation euh, ONG, par exemple. Okay, I will later then explain that in English. That would be perfect if you can do that. That's what I was suggesting. Okay, here goes my French lesson. Merci, merci. Thank you.